председателя на съвета 12 акта, които са одобрени в обикновената процедура по 68 член от нашия устав. Те ще бъдат публикувани в протокола от днешното заседание.